a lot of work uh, in our remit. Uh, nanoparticles, which are part of, uh, which are, which may be included in. Uh, е, Нано частиците, които могат да се включват в е, храни или фуражи, или в процеси, свързани с е, производството на храни и фуражи, както и в сферата на козметичните продукти, където се използват доста наночастици но това е извън на наша обсекна дейност. Разбира се, ние проявяваме интерес към данните, които се събират тази област, защото те имат отношение при оценката на риска на наночастиците и върху хранителната верига. Но ние не правим оценка на наночастиците, освен ако те не се използват в процес за производство на храни или фуражи. Относно генно модифицираните организми, вие поставихте много въпроси. Аз ще започна с препоръката, която беше направена от съвета през декември 2008 година, когато съветът изрази препоръка за оценка на риска на европейско ниво и най-вече този, който се прави от ЕФСА. Ние внимателно се запознахме с тази препоръка и считаме, че тя е в подкрепа на това, което прави ЕФСА и подчертава колко важна е ролята на научната оценка на риска върху безопасността, върху здравето. Това е само стъпка в процеса, част от процедурата, но много важна част. Ние Отчитаме също препоръките, които се правят от съвета. Две важни препоръки бяха направени във връзка с нашата работа. Да продължим да засилваме прозрачността на нашата дейност. Ние полагаме допълнителни усилия в тази област. Като иллюстрация мога да подчертая, че на 14 и 15 септември тази година в Брюксел имаше конференция с ученици, у, у, учени от нашите научни комисии, както експерти от научните среди, от индустрията и от неправителствените организации, като Greenpeace и други. Друга иллюстрация е срещата, която проведохме в петък в Парма, на която присъстваха Гринпис, приятели на земята. И там разисквахме Монсанто 810, по което сме излезли с научно становище. Някои от организациите, организациите споделиха своето мнение. Ние обсъдихме и друг е, Елен Райс 62, е, друг геномодифициран организъм, който будеше някои недоразумения. Ние подчертахме пред управителите на риска колко е, важно е да се следят програмите, свързани с ГМО. Полагат се много повече усилия от менеджерите на риска в тази област, тъй като това зависи качеството на оценките на въздействието върху околната среда, която се изготвя от ЕФСА, които се изготвят от ЕФСА. С Greenpeace и приятели на земята обсъдихме и начина на работа, както и препоръките, отправени от съвета за оценката на риска. Друг важен аспект и важна препоръка, отправена от съвета, е свързана с дейността ни с държавите членки. Вероятно знаете, че по Монсанто 810 имаше доста клаузи. Ние отчитаме качеството на диалога, който провеждаме с експерти от държавите членки. Нашите научни становища целят да обхванат всички въпроси, поставени от експертите от държавите членки. Нашето становище е най-вече по анекса така наречения анекс Г, който е много дълъг. Там се събират всички коментари, които се правят от държавите членки и нашите органи, а, отговори. В нашата работа, и това е свързано и с ГМО, както и с всички останали области, в които действаме активно. Целта ни е да включим всички мнения на мълцинство, мълцинствени групи. Не винаги е възможно да се достигне до консенсус. Има доста случаи, когато са изразявани особени мнения от един, двама или повече членове на а, комисиите като, например, Комисията по здравеопазване на животните и хуманно отношение към животните, също срещу антимикробната резистентност и ефекта на ГМО върху околната среда, също и в Комисията по растителна защита. Целта ни е да постигнем консенсус, но ако има особени мнения, те се опоменават в изготвеното от нас становище. И те се оповестяват публично, така че ние не ги крием. Това е принципът, от който се ръководим в нашата работа. Ние имаме също и а, израз на някои съмнения в определени случаи, защото все пак а, науката а, понякога не е чак толкова точна и възникват съмнения, понякога не липсват данни, което води до съмнения. Затова а, ние ги отразяваме ние имаме основни насоки за научните комисии, по какъв начин да описват тази несигурност, която съществува в различните области, които се разглеждат. Това особено е трудно в някои такива области, като нови технологии, където може да има по-голяма доза на несигурност В становището ни за клонин, клонирането подчертахме, че липсват достатъчно данни и беше трудно да се направи оценка на риска, но подчертахме, че на базата на наличната информация и въпреки голямата доза несигурност, можем да кажем, че за безопасността на а, храните технологията за клониране не буди тревога. Също подчертахме и силните си резерви по отношение на здравето на животните и хуманното отношение към тях. В ЕФСА ние не се боим от предизвикателствата, защото науката е въпрос на а, дебати, на дискусии, на излагане на аргументи. Ние ценим качеството на диалога. За някои от ГМО вярно е, че имаше публикации, за статистическите данни, които се правят, които се използват при оценката на риска на ГМО. Ние работихме съвместно с нашите експерти вътре в ЕФСА, както и с външни експерти по статистика, за да направим оценка на резултата от изследването. Ние сравнихме двата статистически метода, които се прилагаха, този на ЕФСА и този, който се прилага в статията, която беше публикувана в научното издание. Почертахме, че метода, който се предлага в публикацията е релевантен, може да се използва, но той не влияе на резултата от оценката ни на риска, защото няма биологическа значимост на разликата между двата статистически метода, които се прилагат. Съжалявам, че навлязох в малко по-технически подробности, но искам с това да подчертая, че ние не се боим от оспорване на това, което ЕФСА прави. Никога не сме се бояли и да заявим, че продукти, които са използвани отдавна в Европа, могат да възникнат във връзка с тях нови рискове на базата на новите научни данни което изисква да се преразгледа статута на съответните продукти, както е случая с някои хранителни добавки. Аз вече подчертах важността от наблюдението, от контрола, което е много важно за качеството на оценката на риска върху околната среда и в тази област трябва да полагаме допълнителни усилия в бъдеще. ЕФСА не отговаря за създаването на такива програми, но наш дълг е да подчертаем важността на тези оценки на риска. По отношение на генномодифицирания ориз, ние подчертахме колко важно е наблюдението върху този продукт. Вие споменихте също за ГМО, които са резистентни на хербициди. Изразихте съжаление, че ние не искаме изследвания в рамките на 90 дни от вносителя. Ние сега коригираме методологията ни и внимателно сме посочили в кои случаи е необходимо да се направи 90-дневно изследване в контекста на ГМО. Аз няма да описвам подробно критериите, но ние не правим системни препоръки за подобни проучвания да се прави по отношение на ГМО и това е залегнало в основните насоки. За резистентните на хербициди ГМО целта ни не е да избягваме въпроса за изследване на, на риска, но за нас е важно да се следи какво се случва и след пускането на съответния продукт на пазара и как влияе върху околната среда, за да не се достигне до резистентност е, и в други части на околната среда. Благодаря ви. Това бяха въпросите към вас, на които ви изчерпателно отговорихте. И вашата служба е в, в центъра на общественото внимание. Хубаво е, че 87% от вашите служители се гордеят да работят във вашата служба. Това значи, че е една приятна професия. Човек да се занимава с сигурността на храните във всички 27 държави членки човек да може да отиде в магазина и да си купи някои продукти и да е сигурен, че той е добре изследван, че няма вредни вещества и че човек ще бъде здрав. Отговорите на всички въпроси много изчерпателно, както казах. По време на заседанието на, координар... на координаторите ще изберем лицето за контакт с вашата агенция. Може би Нашата колега, която го прави до сега, ще го прави в бъдеще. А, всеки две години в Парма идва делегация на нашата комисия. През 2010 ще бъде следващата ни среща. Мога да ви пожелая всичко добро, много успех и ще се видим в бъдеще или тук в комисията, или при вас в Парма. Благодаря ви много. Eh и така, колеги, нашето заседание днес е кратко. с ваше съгласие ще изтегля точка 5, тъй като аз съм докладчик по тази тема и имам една среща, на която трябва да отида след това. Става въпрос за процедурата по регулиране с контрол. Парламентът е изготвил резолюция да се представят съществуващите закони, които могат след това правата да се възприемат по процедурата по регулиране с контрол. Има повече правни актове, които са обединени в един пакет и за това комисията ни предложи две а, директиви. Първо, директивата, която се занимава с хуманното отношение към животните и друга директива за регистриране на говеда и обозначаване на говеждо месо. Юре е водещата комисия. Аз и секретариатът Намерихме, открихме всички тези точки. Те са 9 на брой, където имаше нужда от промени в тези параграфи и, мог, и трябва да се а, приложи процедурата по регулиране с контрол. Парламентът също да се включи, а, ако се налага при взимането на решения. И така, няма какво толкова да се коментира. Това са девете точки, които ние сме открили. Юри утре ще вземе решение, за това днес трябва да гласувам, за да може своевременно да им представим нашето решение. И сега проформа питам дали има ли други параграфи, които някой от вас е открил. Няма такива. Така а, бих предложил да гласуваме анблок. блок тъй като тук става въпрос за едни и същи неща или не. От... Искате по-отделно гласуване. Тогава става въпрос за изменение. Първо, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Все пак има а,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 крайното гласуване на този доклад. Кой е за? Нека преброим. Благодаря ви. Кой е против? Въздържали се? 26 за един въздържал се, приема се. Благодаря ви за вашето сътрудничество по тази тема. Сега предавам председателството на Колин Любаш, за да продължите с точка четвърта от нашия дневен ред. Става въпроса за доклад относно предложение за а, изменение на приложение 2 и 3 за защита на морската околна среда в Съвършения Атлантически океан. Това е конвенция, както и а, въпросът, свързан с съхранението на количества въглероден диоксид в геоложки образования. Докладчик е Ана Розбах. Искам да помоля докладчицата да изкаже своето становище по този въпрос и да обясни. Благодаря ви, Госпожо председател, повечето членове на комисията знаят какво означава ОС пар, но за новите нека обясни, че това е механизъм защита на морската околна среда в Североисточния Атлантически океан и това е една конвенция свързана с този въпрос, свързан с Североисточния Атлантически океан, съвместно с а, Европейската общност, съвместно с държавите членки се работи като а, договорни партньор. През 1972 беше а, а, основан на тази организация през 1972 и изготвена и тази конвенция свързана с офшорната промишлена. 1992 година двете конвенции бяха а, слети и се стигна до тази конвенция. А, както е прибавена темата с биоразнообразието в Североизточния Атлантически океан. Кои са тези държави? Белгия, Франция, Холандия, Люксембург, Франция, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, Исландия и Швейцария. Всички тези държави са договорни партньори. Финландия има по-особено положение, но тя има въздействие по- относно някои животински видове. Комисията по ОСПР е приела измененията в ОСТ-ЕНД, приложения 2 и 3, където става въпрос за съхранението на количество въглероден диоксид в образования и така изглежда ситуацията до този момент има нужда от издаване на определен сертификат, разрешение за съхранение на количество въглероден диоксид, геоложки образования и това е свързано с тази конвенция. Аз погледнах измененията и колкото повече ги чета, толкова повече въпроси изникват. И колкото повече гледам картата на тези региони, все по-ясно става, че тук става въпрос, че а, тази област се прехвърля а, към Атлантическия океан. Комисията може би ще реагира и ще даде отговор на нашите въпроси. Има ли конкретни изследвания и проучвания гео, геоложки изследвания и други, свързани с сигурността на съхранението, съхраняването на въглероден на диоксид или съхраняването на отпадъци на, атомни, на отпадъци на атомно гориво е, какво ще се случи, ако се стигне до а, геоложка активност в тези слоеве дали те ще издържат, какъв е рискът а, от а, изпускането на вещества от тези хранилища. И какви ще са последствията върху а, околната морска среда ам, трябва да се даде отговори за мерките, които могат да бъдат предприяти при, в случай на някакви инциденти и а, нещастни случаи. А, има вече оценка на риска, какво а, е състоянието с какво може да се предприеме в случай на а, някакъв инцидент и кои мерки могат да се предприемат а, във връзка с съхраняването на въглероден двуокис. Такъв отговор не съм получила, за това искам а, да чуя и отговор на въпроса, свързан с, опазването здравето на служителите, които работят там. това съхраняване е, е един симптом, с който трябва да се справим. Това не е проблем. Трябва да се работи с Китай, Русия и Индия относно сигурността, свързана с съхраняването на въглероден двуокис, но те не могат да си позволят да поддържат този висок стандарт на сигурност, който поддържаме ние и това ще доведе наистина до проблеми. В заключение, моят последен въпрос. Дали най-доброто решение е това, което имаме ние, свързано с съхраняването на въглероден двуокис, или по-скоро се концентрираме върху ам, и научно-изследователските проучвания и как може да се заобиколи този проблем. Благодаря ви, госпожо председател. Э, Благодаря, госпожо докладчик, за това, че ни напомнихте онова, което знаем и отговорността върху това, което не знаем. За съжаление, е, ние сме изправени пред такава ситуация. За съжаление, ние като представители на гражданите трябва да помним това. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Госпожа Марконайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, от името на групата на Европейския, Европейска народна партия ще представя нашата позиция. Групата на ЕНП в парламента е приела като своя цел – намаляването на глобалната температура с 2 градуса. Също така искаме да намалим емисиите с 30% съхраняването на CO2 в естествени образования, предвидени в регламент 9849 е от времето на подписването на конвенцията технологичните промени дава възможност да се съхранява CO2 в геоложки образования и по този начин ги озолира. От името на ЕНП искам да приветствам този напредък и да призова Европейския съюз да ратифицира промените максимално бързо. Конвенцията ОСПАР обаче се основава на принципа, че преди всяка такава дейност трябва да се предприемат всички дейности, за да се избегне замърсяването, имащо евентуално вредно въздействие върху морската среда и човешкото здраве. Аз самата съм от Литва, страна разположена по бреговете на Балтийско море, може би най-замърсеното море в е, Европейския съюз. И в момента и моята страна и съдните страни осъзнават ясно заплахата е, от вредните материали, носени по е, морското дъно. Когато в оглед на стремещо изграждане на газопровода Северен поток, може би не се осъзнава, че този проект може да, ука... да, представлява екологична катастрофа. Приветствам усилията за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Независимо от това искам да посоча отговорността, която всички носим за опазването на морската среда. Ние трябва да действаме по изключително предпазлив начин, за да има баланс между опазването на околната среда и морската среда. Благодаря, господин Арсени. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че със всяка изминала година ние осъзнаваме важността на екосистемите в борбата срещу промените в климата. От друга страна, винаги излизаме с много предложения за намирането на технически решения в борбата с промените в климата. Съжаление, техническите решения имат отрицателни ефекти върху околната среда. Тук става дума за съхранението на въглероден диоксид. Това е технология, която не е използвана в реални условия. Тя може да има непредвидими последици върху околната среда, върху океаните. Подобни проекти бяха реализирани в Холандия и в Германия. Там имаше силно гражданско общество, което се противопостави поради опасения от отрицателен ефект. Сега тук трябва да преценим какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се допуснат отрицателни последици. Има два основни въпроса. Да се провери по какъв начин тези проекти ще повлияят върху биомногообразието, върху биомногообразието на океаните – да се намерят най-ефективните начини за борба срещу промените в климата. Биомногообразието е важно в този контекст. Говори се много за срещата в Копенхаген. Често има критики срещу нас, че не се предприемат достатъчно мерки, за да се адаптираме към економика без въглероден диоксид, от която се нуждае толкова много нашата планета. Да се намали а, както производството, така и потреблението на енергия. Трябва да направим така, че този проект да не отправи невярно послание и да предостави а, стимули да не се намаляват а, емисиите на въглероден диоксид. Благодаря ви. Благодаря, Крис Дейвис. Благодаря, Крис Дейвис. Благодаря, аз бях докладчик, който прокара през парламента проекто директивата за улавяне и съхранение на въглероден диоксид през миналата година. Приоритетът, който трябва да отдем на развитието на тази технология, остава неизменен. 25% от емисиите на CO2 идват от въглищата. Като добавим към това производството на електроенергия, използването на твърди горива, газ и петрол, всички емисии в Европа могат да бъдат смекчени чрез използването на тази технология. Ние чухме, че има значително увеличение на използването на въглеродния, на възобновяемите енергоисточници, но с това не се намалява използването на въглища. Продължава изграждането на такива станции и се очаква, че дела на производството на базата на въглища ще нарасне с до 60% в световен мащаб. Ние няма да се справим с емисиите на въглероден диоксид, без да използваме технологията за улавяне и съхранение на въглерод. Трябва да обединим всички аспекти, за да има ефект е напредък. Миналият четвъртък комисията излезе с предложения за демонстрационни проекти в рамките на програмата за възстановяване на економиката. Според Reuters там са включени централи, което ще получат до 180 милиона в Обединеното кралство, Холандия, Полша, Испания, Германия, струва ми се и Италия. И в края на октомври комисията и съвета се надяваме да се договорят по какъв начин да се използват следващите субсидии, които парламентът задели миналата година трябва да се използват също и възможностите в програмите за търговия с емисии. Надявам се, че този пакет ще бъде одобрен до края на октомври, след което ще започне реализацията на програмите. Бяха поставени някои интересни въпроси. Трябва да имаме преди, че в Европейския съюз има действаща директива, според която когато бъде лицензирано едно място за съхранение, трябва да не се допусне изтичане от него и не бива да се разрешава неговото изграждане, ако има какъвто и да е риск от течове. Трябва да се изясни и въпроса за дългосрочната отговорност. Тук говорим за североизточната част на Атлантическия океан, доста извън границите на Европейския съюз, за това как можем да гарантираме, че нашето законодателство ще се прилага по същия начин и в открития океан. В заключение бих искал да подчертая, че предложението, което разглеждаме, цели да се гарантира, че ще се постигне хармония между европейските разпоредби и тези от конвенцията ОСПАР. Важно е да се гарантира, че същите изисквания за сигурност, залегнали в нашето законодателство, ще бъдат включени в конвенцията ОСПАР. Също да се премини от етапа на разработване на тази технология към нейното реално прилагане. Въглеродният диоксид съществува в е, естествена форма в природната среда. Това е отпадък, който съществува в природата. Той не е обаче дългосрочно решение на проблемите ни. Важно е бързо да разработим технологията, ако искаме да сме челните редици на борбата срещу проблемите с затоплянето на климата. Ако се инжектира въглероден диоксид километри под морското дъно, където ще се втвърди и ще остане за винаги, поне така се предполага, тогава ако се допусне въглеродния диоксид да е да се появи отново в атмосферата. Това ще бъде риск за бъдещите поколения. Благодаря на Крис Дейвис, госпожа Дюбро. Благодаря. И отнасям се с голямо разбиране към всички въпроси, зададени от участниците в дебата и когато бях докладчик в Сянка, зададах същите въпроси. Много е важно да обърнем внимание на казаното от Крис Дейвис. особено в последната част на изказването му, след като проведахме този дебат, след като имаме директива, ако това, с което, което ни е представено днес, е законодателство, което ни дава възможност да превърнем директивата, с която разполагаме в конвенция, ако за това става дума, трябва да е наясно, че това, което гласувахме миналата година, с всички разпоредби, с всички спорове, за да се постигне нещо, ко... което да ни помогне да запазим всичко в Оспар. Това излиза едва рамките на Европейския съюз. И Ако искаме онова, което е в конвенцията, в ОСПАР, ни дава възможност да запазим гласуването в директивата, тогава трябва да се постараем отговорностите, разпоредбите с отговорности и безопасност да бъдат запазени. Също така би трябвало да се каже и по-ясно как това ще се осигури. Благодаря за изказването. Господин Шнеохард поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, смятам, че през последния законодателен период много интензивно се занимавахме с технологията за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Крис Дейвис вече спомена. Ние приехме едно решение, което е насочено точно към постигане на целта. И И винаги отношението беше негативно към тази технология за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Но обсъжданията показаха едно, че когато искаме да спечелим борбата срещу изменението на климата, ние трябва да се обърнем към, а, в, към намирането на техники и методи за улавяне на въглероден двуокис, за да не отива той в атмосферата. Ако осъзнаем това, то а, ние трябва да използваме всички а, а, постижения в областта на, а, в, на възобновяемите източници на енергия, то през следващите 10-20 години а, нашата работа ще бъде олеснена и а, ще се справим с проблема с въглеродния двуоки. Смятам, че сме на добър път. Аз съм от Германия моята провинция в момента има един проект и тази технология вече се прилага на практика. Разбира се, стои въпроса за разходите, но това, което видях аз там и това, което осъзнах е, че технологията е напреднала много въглеродният двуокис не се използва а, като газ. И ако използваме всички възможности за улавянето на въглероден двуокис, то това измененията в приложение 2 и 3 ще бъдат и спълнени. Трябва да се използва и тази възможност. Кога ще бъдат те приложени на практика? Кога ще бъдат осъществени? На този въпрос няма отговор. Но ако дискутираме прекалено дълго и а, отлагаме това решение, то се отлага и възможността. Ние трябва да използваме всяка възможност за, за отстраняване на въглероден двуокис от атмосферата и за това трябва да дискутираме с пълното съзнание и отговорност за взимане на по-бързо решение. Благодаря ви. Господин Проди. Благодаря ви. През последния законодателен период наистина имахме възможност да говорим надълго и на широко за тази технология. Аз не смятам, че все пак е представено някакво решение, тъй като една трета от енергията, която се произвежда, е необходима за а, съхраняване е, на тези емисии от въглероден двуокис. И така а, мнението за оползотворяване и рециклиране на отпадъците трябва да бъде преосмислена, тъй като ние въобще не знаем как да подходим в момента. Всичко това все пак ще бъде продължено в бъдеще, но аз не съм съгласен с финансирането, което трябва да бъде гарантирано. Аз смятам, че това не трябва да е свързано с емисиите или с системата за търговия а, на квоти а, за въглероден и с дългосрочен план. Възобновяемите източници на енергия трябва да бъдат включени в тази тема. Едно системно съхраняване на въглероден двуокис, това е нещо като повторно улавяне – това лавен от въглероден може да се смеси с почвата и това може да повлияе върху плодор... плодородието на а, почвата. Това е едно. А, а, дали е възможно едно активно съхраняване на въглеродния двуокис? Аз смятам, че много често. М- по-често трябва да се използва този метод, тъй като той е свързан с една технология, която може да бъде използвана а, повторно и активно. Въглеродният двуокис може да бъде използван за позитивно а, повторно ползотворяване. Благодаря, господин Проди. Ако няма Други желащи да се изкажат, ще дам думата на докладчика. А, извинявайте. Преди това трябва да дам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Господин Гарсия. Благодаря. Съвсем накратко по някои от повдигнатите въпроси, улавянето и съхранението на CO2 е предложено като нова технология, но екологичният ефект технологията е много важен въпрос. Дали се поставят нови въпроси, освен тези разгледани в дълбочина от комисията и парламента когато беше приета директивата, ние бихме казали не. Директивата осигурява законово основание за регулиране на рисковете на технологията, както спомена Крис Дейвис. Тази технология може да се използва само ако няма опасност от изтичане и ако няма опасност за здравето ако има, също така се предвидено и много други мерки, е, предназначени за избягване на изтичането. Трябва да се предприемат мерки, свързани с е, екологичната отговорност. Предвидените мерки следва да се осъществяват от всяка държава членка, подписала ОСПАР. Договарящите се страни на ОСПАР в голямото си мнозинство са членове на Европейския съюз. Другите са членове на Европейското економическо пространство. Последните са поели ангажимента да предвидят да включат ангажиментите си по конвенцията. Надяваме се, че институциите ще запази становището, прието през юни. Искам само да поясня обхвата на директивата за улавяне и съхранение на въглерод. Тя е приложима към изключителните економични зони на държавите членки. Тя е приложима и към континенталния им шелф. Следователно обхваща всички области на Северно море, в които е възможно да се приложи тази технология. Няколко думи за степента, до която технологията е изпробвана. Крис Дейвис е прав. Има много малко примера за технологията на практика, но сред най-добрите, с които разполагаме, е геоложко съхранение под морското дъно. Проект от преди 10 години 1 милион тона са били инжектирани през последните години и до сега не е имало вредни последици за околната среда и човешкото здраве. Също така имам Европейска програма за възстановяване. Опита с от тези проекти ще ни дадат възможност да потвърдим жизнеспособността на технологията. Някои думи за международния контекст. Както каза Крис Дейвис и други, почти невъзможно е да се постигнат целите за климатичните промени без се постигне споразумение с страни като Китай и Индия. Технологията CCS е важен компонент на международната стратегия. Факта, че разполагаме със съответната нормативна база в Европа е чудесен прецедент и ние ще обосновем тази теза и в Копенхаген. Благодаря. Благодаря, господин Брокет. Господин Гарсия не иска да се изкаже. Този път давам думата на госпожа Розба, докладчика. Благодаря ви много за положителните коментари по този проект както и към допълненията, които предложихте, което е нещо ново и допълва моите знания. Аз съм от страна, която има излъз на море, Дания, и за мен е малко странно, че североизточната част на Атлантическия океан от Гренландия до Северният полюс и до Грибралтар обхваща доста голям район, както каза колегата от НП. Балтийско море е много чувствителен морски район. Колкото по на север се придвижваме, толкова по-дълго време е необходимо за справяне с екологичните проблеми, тъй като морето е по-студено. Но мисля, че сме съгласни, че е необходимо да се намери дългосрочно, трайно решение на проблема и то не само с въглеродния диоксид. Депонирането му на морското дъно е една възможност. For, hvad gør vi på langt sigt med at nedbringe vores CO2-problemer? Трябва в дългосрочен план да потърсим начини за справяне с проблема с въглеродния диоксид, като намерим реалистични мерки, а не просто да изготвяме един списък от желания, които са нереалистични и никога няма да бъдат реализирани. Това исках да кажа за днес. Благодаря. Благодаря. Уважаеми колеги, мисля, че проведохме добра дискусия по този текст. Искам да напомня, че крайния срок е 9 октомври. Гласуването в комисията ще бъде на 3 или 5 ноември. През ноември или декември ще бъде гласуване в пленарна зала. Благодаря ви. С това Обявявам заседанието за закрито.